Małe opóźnienie jest celowe, bo chcemy dać troszkę czasu. Дами и господа, има малко закъснение. То е нарочно, защото искаме да дадем малко време на господин комисаря. Труден ден е днес. И искаме да му дадем малко време да събере повече сили. Сега, формалните моменти. Ако нямате бележки по проекта на дневен ред, го приемаме. Излъчва се заседанието ни по интернет. Както обичайно, трябва да приемем протокол от заседанията на 6 и на 9 ноември. И Следващата точка от дневния ред е да приветстваме сред нас член на Европейската комисия Фил Хоган, който ще представи съобщението на комисията. От доста време говорим за тази, по тази тема. От... Чакаме деня 29 ноември от отдавна. Консултация по много документи сме провели както и редица изслушвания. Очакванията са високи от страна на европейските фермери и потребители, селските стопани и потребители, милиони хора са това. Както вероятно знаете, беше прието тази сутрин съобщението на комисията. А сега по последващите стъпки няма да навлизам в подробности, но с няколко думи след като чуем представянето на съобщението на комисията, ще дам думата на координаторите. След това господин комисара ще отговори на бележките и въпросите на координаторите. И би трябвало да ни стане малко време и за останалите членове. Нямаме твърде много време, за това направо давам думата на господин комисаря. Много благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е удоволствие да съм днес сред вас и да представя съобщението на комисията, което беше прието по-рано днес. Ще бъде представено и по време на съвета по селско стопанство през декември. Сигурен съм, че много от вас са чували много за различните реформи на селско-стопанската политика, през годините, още от 2013. А, и се надявам това, което разглеждаме сега, да е по-скоро еволюция, а не революция. Все пак е важно обаче и промените, които про предлагаме, ще помогнат на селските стопани и на обществото като цяло. Когато през октомври 2013 година се срещна за първи път с вас, много говорихме за упростяване, ако си спомните. От тогава, от 3 години вече, имаме опит по осъществяване на тази политика и мисля, че имаме по-добро разбиране за това колко е сложна, знаем кое работи и кое не работи. През тези 3 години имаше доста трудности по различни пазари от селското стопанство, не само обаче в лечния сектор, този на свинското месо и други. Повече от 1,5 милиарда евро бяха предло... предоставени от септември 2014 година насам от страна на Европейската комисия по, този... по тези кризи. Макар да е ясно, че мобилизирането на такива средства в бъдеще не би било устойчиво, ние го направихме. Но вместо това трябва да имаме по устойчив подход, за да може да се погрижим за тези, които зависят от тази политика. Тази политика е една от историята на успеха на Европейския съюз. Тя е толкова важна днес, колкото беше важна и през 1962 година, макар че са различни условията на производство и на пазара от този половин век насам. Ние осигурихме успеха и относимостта на тази политика до този момент. И сега трябва да сме готови за новите предизвикателства и изисквания на новите обстоятелства. 333 хиляди искания имаше а, този път, когато имаше само 5 000, над 5000 хиляди подадени идеи за промени в общата селско-стопанска политика. Много от тези, които дават своето мнение, смятат, че е важно да има преки помощи за селските стопани, защото това гарантира сигурността на продоволствието. Също така, повечето вярват, че трябва да се направи повече за околната среда и предизвикателствата, идващи от климата. Трябва също така да се отчете напредъка, който сме регистрирали по отношение на опростяването и искам да признаем все пак и подкрепата и сътрудничеството от вашата комисия в този процес на опростяване и разчитам и на вашите усилия и подкрепа от тук нататък, когато от този момент нататък, когато смятаме по-усилено да се заемем с въвеждането на тези промени. Има принос към много други политики на Европейския съюз и по приоритетите на комисията Юнкер от страна на селско-стопанската политика. 44 милиона души, които са пряко или непряко свързани и зависят от широкия сектор на хранителното производство и селското стопанство всеки ден. Отразявайки това, ОСП има ясно отражение към такива политики, като тези, да речем, свързани с развитието на селските райони, кръговата економика, биоекономиката, също така въвеждане на введенията от лабораториите в нашите селски стопанства и пълното свързване на селските региони с цифровата економика, както и с темния ред във връзка с а, цифровото развитие. И така ОСП има много важна роля, която е свързана с околната среда и климата. Европейския съюз е силно ангажиран с задачите на Парижкото споразумение и една модернизирана ОСП е изключително важна за добавената стойност на Европейския съюз в областта на амбициите по отношение на околната среда. Комисарите Канията и Веле също смятат, че селското стопанство има много важна роля в това отношение. Селското стопанство трябва да има важен принос и към целите за 2300 година по отношение на климата и енергетиката. Този принос трябва да бъде признат от 1990 година. Има 20% намаление от а, парниковите газове, а, проистичащи от селското стопанство и те продължават да падат с 1,13%. 77% от а, а, обработваемата земя спазва нужните условия и е, имаме и много по-разширяващи се, е, разширяващи се територии които допринасят за опазването на околната среда. Въпреки обаче всичките тези постижения, има едно широко прието мнение, че политиките по озеленяване, екологичните политики са много трудни и скъпи. Ние смятаме, че новата архитектура на политиката трябва да е по-амбициозна и по-гъвкава, за да може да се постигнат и двете цели за климатичните и екологичните нива, както и обогатяването и разнообразяването на селско-стопанските дейности. Не смятаме обаче, че един а, подход за всички е подходящ. И за това с този нов подход към приложението, към който ще се върна след няколко минути, ще имаме много по-голяма степен на субсидиарност при държавите членки, които ще могат да въведат решения по тези екологични въпроси. Няма повече да оставаме в ситуация, в която Брюксел да определя броя дървета, които трябва да са в едно поле или размера на някакъв синор. Трябва да има много по- а, голямо участие на местно равнище в това а, отношение, но в същото време да се допринесе към по-високото равнище на амбициозност а, по отношение на екологичните цели. От тук нататък а, преките помощи за селските стопани ще зависят и от а, тези екологични условия. По-нататъчното упростяване на политиката ще бъде по същия начин, както и при екологичните мерки, където не вярваме в подход отгоре надолу, а отдолу нагоре. И наистина има някои резерви при този подход и искам днес да използвам възможността да ви уверя в известна степен в това отношение. Защо тази политика е успешна вече повече от 50 години? Една от причините е, че имаме обща селско-стопанска политика. Тя създава много а, успешен вътрешен пазар и преодолява разликите между държавите членки. Тук обаче имаме и много сериозна промяна в взаимоотношенията между трите основни страни комисията, държавите членки и а, големите производители в областта на селското стопанство. наистина не трябва обаче да изхвърляме всички добри страни и постижения заедно с лошите. Наистина голям акцент има върху елемента на спазване, но в настоящия подход към това спазване на условията, като че ли вече са се изчерпали ползите и за това трябва да го преодолеем, да имаме подход, който е свързан с резултатите, по-малка по, малка по малко сложност за селските стопани и този нов модел трябва да се разглежда не само в контекста на упростяването, но и в контекста на модернизирането на ОСП. Тя трябва да бъде обърната към бъдещето и да бъде по-лесна за спазване. Това, тази смяна на фокуса от спазването към и съответствието към резултатите ще постигне по-добре резултатите. Тези цели ще бъдат определени на европейско равнище. Това ще изисква от държавите членки да изработят стратегия или план за ОСП, и това ще зависи от предварителна оценка, която определя техните нужди и след това ясни мерки, които ще подпомогнат техните дейности. също така ще има разделна подкрепа, съвместна подкрепа, различни дейности в областта на околната среда. Тези планове ще бъдат предложени на Европейската комисия за одобрение на основата на всички средства, с които разполагат държавите членки. И така целите ще бъдат а, разгледани от държавите членки, определени от държавите членки и а, Определението на целите, както и изпълне, измерването на изпълнението ще бъде на ниво държави членки. Ето така ще бъде много по-опростен целият подход, както и в гледна точка на селските стопани. Друг един аспект, който, а, в който смятаме, че може да се намали сложността, е свързан с някои правила за спазване, които а, са свързани с някои цели и а, те ще бъдат упростени. Не трябва да има допълнителни задължения, които се създават за селските стопани които простичат от този нов подход и се създават от страна на държавите членки. Ето защо ние ще направим подробен анализ, който, с който да се избегне свръхрегулацията на национално равнище. Да се използват повече информационни технологии, сателитни технологии, за да се занимат, заменят старите проверки на място. Надявам се, че с тези няколко думи, успях да ви уверя, че макар да има някои нови промени, ще запазим общото в общата селско-стопанска политика. Господин председател, няколко а, други момента. наясно съм с а, проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени младите селски стопани. Знам, че само малък а, процент от а, европейските фермери са млади, а над 55% са над 55 годишна възраст. хиляди от фермерите миналата година всъщност бяха, имаха достъп до определени допълнителни помощи 177 хиляди селски стопани получават преки плащания и Европейската сметна палата смята, че не е добра основата и оценката за тези преки плащания, също така, че няма добра координация между плащанията между двата стълба на ОСП. Ето защо, поради тези причини, въпросът за ам, включването на повече млади в сектора трябва да е дело съвместно на, на европейско и национално равнище. На национално равнище трябва да има нужната ам, нормативна среда, а ние можем да доба, а, доставим от европейското равнище повече идеи за мерки и може би бихме могли да създадем конкретни мерки, специално насочени към младите. Също така, говорим често за това съотношение 80-20, че 80% от селските стопани получават 20% от ам, помощите. Причината заради това е, че помощите вървят с площа. А, това разбира се не е цялата история, защото много често става въпрос за фамилни а, селски стопанства и цифрите варират а, от една държава в друга. Също така, повече от половината от бенефициарите имат селски стопанства от по-малко от 5 хектара. Ето защо трябва да се а, разгледа този въпрос, а, както направихме и миналия път, за да има задължително ограничаване на преките плащания във връзка с а, плащания за труд и особено това да се върже с малките и средни предприятия. Така че тази подкрепа да е свързана с истинските селски стопанства, тези, които действително а, извършват тази дейност, за да а, се припитават. Ето защо ще има а, тази възможност отново да се разгледа въпросът. Също за 2016 година 9 държави членки ще стигнат граничните а, средства, а в 6 а, има преразпределение. Така че виждаме, че съществуват тези възможности. По отношение на, на справедливостта, също трябва да следваме принципите на равенство между малки и големи държави членки, юг и север, а, изток и запад. Това е свързано с изказаното от а, председателя Юнкер. Дори да има много различна цена на земята и на труда, всички селски стопани са изправени пред подобни предизвикателства. Искам а, да спомена само още няколко области, господин председател, които, в които няма време да се задълбая. В съобщението се казва, че трябва да се подкрепят а, растежа и заедостта, особено в областта на а, биоразвитието и тук смятаме, че трябва да се съчетаваме и с други политики на Европейския съюз, като например тази по сближаването. Знам, че много от вас се вълнуват от унисивията за интелигентното село и аз искам да утвърдя и да потвърдя ангажимента на комисията към тези региони, които искат да разработят такива интелигентни села. И също така ОСП, ако е, работи заедно в синергия с други политики, ще доведе до много добавена стойност. Комисаря Габриел и аз наскоро обявихме няколко нови инициативи, които ще подпомогнат това високоскоростния интернет да стигне до селските райони. Ролята на селскостопанските райони трябва да бъде взета под внимание и в ОСП а, трябва да се стремим и към още повече а, синергиен ефект а, с други политики. Нещо, с което работим а, с моя колега комисар. Искаме да направим така, че всички селски стопани да имат достъп до добре функциониращи консултативни услуги. А, съветници, които а, знаят как да им помогнат с нови технологии, с а, важни методи и могат да дават и съвети в областта на предприемачеството. Комисията има много инициативи по отношение на загрежеността на гражданите, включително здравеопазването, храненето, отпадъците от храни и добруването на животните. Не можем повече да отлагаме дейностите по отношение на антимикробната резистентност не само по отношение на здравето на хората, но и на животните. И тук ОСП има важна роля в разпространяването на по-здравословни навици за хранене, в борба с затластяването. И това са въпроси, в които аз работя в близко сътрудничество с комисаря Андрей Кайтес. Също така искам да припомня, че ОСП от години е ориентирана към пазарите и днешното съобщение, както и това, което предстои, няма да се отклонят от тази линия. Има много повече, което бих могъл да кажа, но с нетърпение чакам вече и вашите въпроси, за да мога да уточня някои от тези теми и се радвам, че това съобщение на комисията е един важен а, принос за предложението, законодателно пред, пред, а, предложение, което комисията ще направи през 2018 година. Благодаря много, господин комисар. Сега преминаваме към дискусията. Въпроси и отговори. Моля да спазвате времето, което ви е определено. Може да го видите и на мониторите си. Две минути. по две минути за координаторите. Алберт Дес. Давам думата на господин Дес. Благодаря, господин председател. Много благодаря на комисаря Хаган за това, че ни отделя време за разговор. Е, ние очаквахме с интерес е, това съобщение, което представихте. Споделям вашето мнение, че ситуацията е, в сълскостопанската политика не би трябвало да води е, до е, революционни промени, а трябва да има еволюция е, и е, на практика е, предложенията на комисията, надяваме се, ще доведат до еволюцията е, която очакваме. Ние очакваме с е, интерес и е, всеки правен акт, който ще предложите. И ще се занимаем много сериозно с него. Още с началото на е, ОСП аз започнах да работя като е, по това време доста по-млад замеделски стопанин е, и за парламента и в рамките на европейската политика винаги съм бил много ангажиран Малко скептичен съм а, по отношение на националните правомощия. Говори се за съвместна обща селскостопанска политика. Това означава ОСП. И а, когато а, нещата се а, издърпват, така да се каже, на национално равнище, естествено могат да се появят и деформации и отклонения от. А, принципите на лоялната конкуренция е, трябва да внимаваме и да следим много добре процесите в това отношение. Всичко това, което е, е вредно за земеделските стопани, трябва да се отстранява, трябва съвсем пряко да се критикува ние на европейско равнище всъщност отделяме не повече от 1% от бюджетните средства. И същевременно забелязваме, че има и доста разхищение по места, които водят до загуба на средства и на ресурси. Много а, внимание трябва да отделим именно на тези въпроси през следващия период. Благодаря ви. бих искал да поздравя господин Хубер, който в миналото бе член на нашата комисия и на Европейския парламент. Той е тук днес, за да отбележим началото на предколедните празници. господин Артуи е тук, председател на бюджетната комисия. Поздравявам го много сърдечно. А сега давам думата на господин Адр... Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин Хоган. Съвсем бързо, за две минути, което не е достатъчно за вашето съобщение, но много моменти. На първо място, опроста... опростяването. По вашата нова визия искам да кажа хубаво е, че има общия момент в обща селско-стопанска политика, но остава много ниво на национално равнище ако правилно съм разбрал, и смятам, че а, се въвежда а, повече субсидиарност, но в същото време остава повече общностност. Ако правилно съм разбрал, мисля, че това е съвсем положително, както и по отношение на а, екологичните мерки. По отношение на климата и а, е, екологичните елементи е важно те да бъдат ясно отделени, да се знае, че те представляват много важен залог, както и предизвикателство. И също така да се говори за заетостта като важен момент. И по отношение на пазара, един истински въпрос, защото нищо не се променя и се питам, дали тези рязки промени в пазара и защитата от тях е достатъчна, за да се отговори на един въпрос, един проблем, който отдавна а, стои, а именно този за регламентирането, свърхрегламентирането. И мисля, че трябва да си отговорим именно този въпрос, за да продължим нататък. По отношение на младите, трябва да се въведе задължителност на първия стълб, за да може да се ам, отговори на предизвикателството за застаряващото население в нашия сектор. И накрая, съвсем накратко, по а, отношение на миграцията, Струва ми се, че тук а, тези приоритети трябва да бъдат разгледани, защото селското стопанство е свързано и с а, селските райони и това а, винаги е неделима част от него. Господин Николсен, благодаря много, господин председател. Много благодаря на комисаря за това, че представи тук съобщението. Това съобщение отваря вратата за нови възможности за сектора, за което ви благодаря. Но важно е не само това да се стартира всичко това, което предстои, важното е и да го финализираме да стигнем до един успешен край. Е, всичко това, естествено, е много свързано с правилното изпълнение. Има и въпрос, който е, се отнася пряко до бюджета. Да, необходими са е, опростявания, е, но е, в крайна сметка в рамките на е, договарянето на финансовите взаимоотношения с Великобритания е, в процеса Брексит. Е, Аз е, смятам, че бюджетът е, ще е, бъде поставен под натиск, включително и в раздела сълскостопанска стопанска политика и ОСП. В някои случаи национ господин комисар, в някои случаи именно националните политици понякога обвиняват Брюксел просто за да изместят, така да се каже, проблема от себе си. Ние би трябвало да внимаваме много, естествено, в това отношение и трябва да отстояваме много опорито нашите справедливи очаквания и искания спрямо Великобритания, включително и по отношение на сълскостопанската политика политика. Естествено, че ще има много трудности в бъдеще. 40% е, е, добре, нека не бъдем максималисти, но 14% в крайна сметка би трябвало да се отделят, за да задоволим потребностите на е, селското стопанство и селските райони. И естествено в рамките на Брексит ще трябва е, много е, твърдо да се преговаря, за да можем да запазим нашите интереси. Благодаря госпожа Милер. Е, благодаря, господин комисар, за представянето на съобщението. Е, вие говорите за европейски цели, за модернизация, за упростяване, за участие на земеделските стопани и на националните държави. Е, когато виждам как стоят нещата в моята страна, мисля, че нещата трудно могат да бъдат опростени и модернизирани. Виждам големи проблеми като знае как е, на национално равнище е, се решават въпросите във връзка с екологичните стандарти, във връзка с е, стандартите по отношение на селскостопанските продукти. Много трудно мога да си представя липса на така да се каже, изкривявания и отклонения от принципите на, конкуренция, на лоялната конкуренция. Ние се нуждаем естествено от истински земеделски стопани, е, но същевременно е, Имаме и много дребни малки земеделски стопанства е, с по няколко крави. Дори в Германия в това отношение ще има много-много проблеми. Освен това, миналата седмица в Германия по държавната телевизия бе показано предаването 37 градуса и то бе свързано с трансграничната търговия и транспорта на животни, сълскостопански животни, предназначени за кланицата. След като ние не можем да наложим е, е, стандартите, които сме приели тук на европейско равнище е, и при изпълнението на стандартите и разпоредбите, които сме гласували, очевидно нещо куца в изпълнението. Естествено, става дума за износ на животните за клане в трети държави, но при всички положения тези транспорт тези превози е, и транспортирането на животните преминава транзит през много-много държави членки на Европейския съюз. Следващият оратор. Благодаря, господин председател, господин комисар. Вие е, говорите за успехите на ОСП, но би трябвало да ни кажете за е, кого ОСП представлява действително успех. През последния период до 2013 много голяма част от малките земеделски стопанства изчезнаха. Това според мен не може да се окачестви като успех. Още повече, че все още има някои по-възрастни земеделски стопани, които едва оцеляват. Говорим за промяна на поколенията сред земеделските стопани. Но е, знаете ли какво е положението, да кажем, в Галиция, е, в някои от районите на Португалия, след пожарите, които опустошиха много площи? Знаете ли колко трудно оцеляват земеделските стопани? Все по-трудно. От година на година. Е, господин Хоган, е, е, трябва много критично да анализираме всичко това, което е постигнато в рамките на ОСП и което не е постигнато. Трябва да осмислим и нашата политика по отношение на помощите за трети страни. Е, ние сме най-големия износител на селскостопански продукти. Е, но същевременно е, този увеличаващ се износ, търсенето, по-голямото търсене на пазара, естествено, би трябвало да бъда от полза не само за населението в развиващите се страни, а и от полза за нашите земеделски стопани. Солидарността като че ли се разбира неправилно и изкривено в този случай. Състоянието на селското стопанство в Европейския съюз е, не е в никакъв случай чак толкова е, процъфтяващо и е, за това трябва да се постараем най-сетне да наложим справедливи, коректни цени на пазара. Още няколко думи и ще приключа. Да, има все още малко време, нали? достойни е, цени, екологични мерки, защита на здравето на животните. Е, всичко това е, все още не е изпълнено до край. Благодаря ви. Ще ви помоля още веднъж много любезно да спазвате регламента. Господин Хойзлинг, господин комисар, дълго ви слушахме и вие говорихте чудесно, но не стана ясно какво точно искате да постигнете. Днес немските е, печатни издания пишат, че вие искате отново да национализирате, така да се каже, общата селскостопанска политика, е, един вид ренационализация, за да се е, намали бюрокрацията. И същевременно времено ми се струва, че нещата ще станат още по-сложни. Е, нещо, което преживяхме и при последната реформа. Уж говорихме за упростяване, а пък усмихме нещата. И а, говорим хубави неща за една модерна и а, справедлива политика, но накрая не се получава. А, да, добре, нямам нищо против да предоставим повече неща а, в рамките на втория стълб. Но една бе основната цел при последната реформа. По-екологично, по-справедливо селско стопанство, повече биологично разнообразие в рамките на селското стопанство. Това като че ли не е постигнато и в съобщението нищо не се казва по този въпрос. Непрекъснато се казва, че селското стопанство става все по-екологично. Аз поставям една голяма въпросителна след това твърдение. Все още трябва да се направи много-много. И сега говорим за дигитализацията, за цифровизацията, като че ли това е, е така да се каже, спасението и е, единствения е, лек и <laughs> отговор за всички проблеми. Не, няма такова нещо. Говорите за тавани, но и за по-добро разпределение, по-справедливо разпределение отгоре надолу. Но искате ли нещо конкретно да ни кажете по този въпрос? Ще внесете ли е, едно конкретно предложение? В момента липсва конкретна информация. Бихте ли ни казали нещо по-конкретно или смятате в следващите предложения вече да конкретизирате нещата? Ние поставяме високи изисквания, и имаме високи очаквания към общата сълскостопанска политика, значи трябва да бъдем по-конкретни, отколкото последния път. Господин Суло. Да, благодаря, господин председател. Когато прочетох заглавието на съобщението Бъдещето на е, хранителното снабдяване и селското стопанство, се зарадвах. Да, крайно време беше да излезе нещо подобно от името на комисията. Комисията заявява, че всъщност общата селскостопанска политика трябва да се превърне в нещо като хранителна индустрия, Или вид промишленост за хранителни продукти. Но по същество, като че ли е, нищо не се е променило, е, след като изчетох по-внимателно текста. <clears throat> Добре, е, ние не можем да свързваме нещата единствено с търсенето в трети държави. Ние трябва да мислим не само за хранителното снабдяване и за продоволствената верига, трябва да помислим как ще е, запазим производителността, без да е, навреждаме на околната среда. Все още нямаме такава стратегия. Става дума за точна стратегия, която да се изпълнява също съвсем точно. Е, какво иска потребителя е едно. Естествено, трябва да задоволим очакванията и на потребителя, но с всичко това, което чета тук, няма да помогнем на хората да не страдат от затластяване и е, да се хранят по-здравословно. Е, ще трябва естествено в е, стратегията да премислим всеки отделен проект. Необходима ни е система, която включва отделните сектори и елементи, а не само търговията. Господин комисар, не проигравайте шансовете. Нуждаем се от селско стопанство в името на гражданите, а не в името на мултинационалните компании. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че съм обиден от а, някои от изказаните, включително на думите на господин Дес, които ви преписват някои правомощия, които са си на национално равнище. А, става въпрос за много фалирали предприятия и а, изключително много трудности в областта на селското стопанство. 700 хиляди годишно. И самоубийства, включително заради невъзможност да се справят. Франция и други, които ви подкрепят а, а, от държавите от изток, включително дори и Украина, а, знаят, че селското стопанство не е свързано с една съвкупност от проверки и финансови наказания. вие преговаряте по различни договори, включително беше забранено бразилското месо от Русия но мисля, че трябва да престанем с преговорите по такова споразумение за свободна търговия, тъй като явно нашия вътрешен пазар е много зависим от вноса. От десетки години вашата политика, която клони към концентрация, води до наистина загуба на много фалити, много загуби, трудности за нашите селски стопани и обедняване на селските региони, по-конкретно във Франция. И смятам, че е много важно да се говори и за селските райони като част от тази политика. Bardzo dziękuję. Zgodnie z zapowiedzią. Благодаря ви. Както вече ви казах, сега ще дам думата на комисар Хоган. Ще го помоля да отговори на зададените въпроси и след това ще продължим с въпросите. Благодаря, господин комисар. Имате думата. Освен това, добавя председателя, нека да ви добавя, а, че има гости в залата, поканени от колегите Декастро и Магинес. Добре дошли! Днешното заседание е изключително интересно и изключително важно. Добре дошли още веднъж и сега вече давам думата на комисаря. Благодаря, господин председател. Редица оратори, сред които господин Дес, споменаха новия модел на доставки и говориха за това колко е важно да се запази ОСП на европейско ниво. В своето слово аз казах, че това е и нашето намерение. Европейската комисия и Европейския съюз ще решават какви са целите, точно както се прави по-настоящем в рамките на ОСП. Ще искаме от държавите членки да правят предложения за това как трябва да изпълнят целите. Ние ще поставяме конкретни цели за изпълнение и ще имаме редица показатели за това как се справят държавите членки и искам да ви гарантирам, че ще отчитаме средствата на данакоплаците. Имаме различни инструменти за измерване на състоянието на пазарите. Знаете, че ги използвахме, когато оценявахме състоянието на пазарите през 2015 и 2016 година. Тези мерки ще продължат да се прилагат и факта, че не ги споменах, не означава, че те ще престанат да съществуват. Съгласен съм с тези, които казват, че трябва да се запази важността на общата селско-стопанска политика. Искам да кажа, че всички планове, представени от държавите членки, ще трябва да бъдат одобрени от комисията, за да няма изкривяване на конкуренцията и нарушаване на действието на вътрешния пазар господин Андрио спомена нещо много важно за управлението на риска, за да се помогне на фермерите да оцелеят. Ето защо тук искам да спомена предложението, познато като Омнибус. Вие самите имахте добри предложения относно инструмента за стабилизиране на доходите, допълнителната помощ за производителите в контекста на конкурентното право. Това са два примера, на които можем да стъпим. И ние ще търсим законодателни мерки, за да помогнем на фермерите да се справят с нестабилността, с рисковете, с проблемите, които стават все по-видни, например измененията в климата, сушите, наводненията, тези природни бедствия, на които станахме свидетели през 2017 година. Тези феномени няма да изчезнат просто така и ето защо ние трябва да имаме ответна реакция и да имаме заделени достатъчно средства, както и достатъчно добра нормативна рамка, за да помогнем. Между другото, политиката за развитието на селските райони е много ефикасна в тези държави, е, които са засегнати от природни бедствия. Виждате, че се отпускат допълнителни средства и то много бързо е, за фермерите, за районите, които пострадаха, искам да спомена Португалия, Испания и Италия по-конкретно. Господин Никълсън, вие сте преживял много реформи, това го знам. Е, господин Никълс Ма отишъл на друго заседание, нека да кажа все пак, че законодателите ще решават пътя напред. Е, ние в комисията правим своето предложение е, и търсим начини да комбинираме различните предложения, принципи, които се предлагат, нека да стъпим на омнибуса като основа. Мисля, че приноса на трите институции в рамките на омнибус е един добър пример. Мисля, че когато има политическа добра воля и гъвкавост, може да се стигне до добър резултат. По отношение на бюджета, естествено, не е лесно да се действа. Е, на мен обаче ми е забранено да говоря за пари за конкретни средства, докато не се одобри следващата многодишна финансова рамка. Очаквам е, вашата помощ в това отношение. Знам, че вие лобирате много добре във вашите държави и трябва да продължите да правите това, особено пред министрите на финансите. Изпълнението, сроковете, мисля, че можем да имаме законодателно предложение през юни 2018 година. Всъщност има добра възможност да се стигне до конкретен, окончателен резултат преди европейските избори. Това желаем ние да се случи. Знаете, че реформата не е чак толкова мащабна, колкото тази от 2013 година. Ето защо би трябвало да имаме предложения, които да се появят по-бързо. Не става дума за революция, а еволюция, както вече казах. Едва ли ще ни отнеме чак толкова много сега, колкото преди няколко години. Искаме да започнем да действаме максимално бързо, след като се появи законодателното предложение. Госпожа Мюлер спомена хуманното отношение към животните. То се споменава 7 пъти в съобщението. Виждате, че за нас то е много важно. Аз не знам нищо за вашите телевизионни програми, но очевидно те не са прави, когато заявяват, че Европейския съюз не прави нищо по тази тема. Имаме конкретни ресурси по програмата за развитие на селските райони, даваме много възможности на държавите членки да работят това отношение. Ще продължим да наблюдаваме онова, което се случва. Колегата Андрюкайтис отговаря за точно този ресор. Знам, че той е близо до сърцето му. По отношение на различните политики, изближаването. Е, разбрахте вече, че принципа е, един аршин за всички не работи. Живеем в съюз на 28 държави членки и ето защо се опитваме да дадем възможност за решения и предложения, които да са развити на местна почва, за да се изпълнят основните цели на съюза. Фермерите в Финландия имат нужда от различна помощ е, спрямо фермерите в Гърция, особено що се отнася до конкретни политики. Така че би трябвало да признаем факта, че има разнообразие в Европейския съюз. И гъвкавостта не е нещо лошо. Държавите членки трябва да могат да реагират според собствените си обстоятелства. Хората, които работят, обработват земята, това са фермерите, включително и онези, които се занимават с фермерство на непълно работно време. Тези хора много често не получават достатъчно пари от самото земеделие и се налагат да си потърсят и друга работа. Ние обаче не правим разлика между фермери на пълно работно време и фермери на непълно работно време, ако мога така да се изразя. Е, ще погледнем какво се случва в държавите членки, за да можем да вземем пари от някои и да ги пратим към онези, които имат най-голяма нужда от тях. Госпожа Сенра, няколко пъти споменаваме младите фермери, имаме цяла глава посветена на новите поколения, искаме да отпуснем предварително финансова помощ за младите хора защото знаете, че когато те онаследяват земята, имат нужда от помощ. И ние искаме наистина да имаме добавена стойност за тези млади фермери. Аз съм много отдаден на идеята. А що се отнася до политиките на развитие на селските райони, те помогнаха много и в Испания, и в Португалия. Ние успяхме да модифицираме своите политики много бързо, за да се справим, например, с горските пожари, на които станахме свидетели. Трябва да погледнем обаче и другите екологични е, проблеми. Трябва да погледнем как се управляват горите. Трябва да си зададем въпроса, даваме ли достатъчно възможност за гъвкавост. Могат ли животните, например, да гризат е, корите на дърветата, за да имаме чисти гори в крайна сметка? Е, освен това, е, може ли да си позволим да откъснем отклоним поглед от управлението на горите в Европейския съюз. По отношение на цените, искам да кажа, че цените от средата на миналата година са се повишили е, с е, около 50%. Сигурен съм, че е, това е така и в Испания. В миналото цената беше около 300 евро за крава. Сега положението е много по-различно и сектора на млякото е сериозно повлиян. Знам, че вие е, по принцип сте против търговията, но искам да кажа, че ние действаме е, в солидарност с Африканския съюз. Моята инициатива от е, ноември 2015 година беше подета и на срещата на върха в Валета, на която присъства и Африканския съюз. В основния документ след тази среща казваме, че сълското стопанство може да помогне за изкореняване на причините за, за миграцията, да помогне за развитието на Африка. Само, че мисля, че едва ли сте чели този документ. Някои държави имат проблем с експорта, други с импорта. Страшно много продукти идват от Африка. Ние позволяваме на тези продукти да дойдат при нас. Ние даваме много на, на Африка в това отношение. Вие може да казвате, че ползите не са за Испания и Португалия, конкретно обаче като съюз ние правим много. Мога да кажа за конкретни примери, за това как помагаме на някои африкански държави. Знам, че вие не четете много от документите, които публикуваме. Ако ги четяхте, щяхте да знаете какво точно правим. Господин Холзлинг, и вие май не сте чели документа. Ако го бяхте чели, щехте да видите и щяхте да видите, между другото, много внимателно, че ние не ренационализираме селското стопанство. Така че коригирайте онова, което пише в германските вестници. Освен това не се отказваме от екологичните си цели. Напротив, амбициите ни стават още по-големи по отношение на околната среда и климата. Мисля, че има страшно много хора, включително членове на Европейския парламент, включително е, и вие самия, между другото, с много хора се оплакват в продължение на дълго време относно това колко е сложна политиката. Държавите членки се оплакват, Сметната палата се оплаква относно екологичната политика, колко е сложно изпълнението. Никой в момента не може да ме убеди, че целите, които бяха заложени за екологичната политика през 2013 година, сега се изпълняват. Така че трябва да видим какво се прави. Онова, което не работи, трябва да бъде поправено и трябва да дадем шансове за развитие. Можем да използваме опита на Германия, на други държави. Вие може да покажете как се влияе върху тези политики, как се приспособяват те към местните обстоятелства. Същото могат да направят Гърция, Португалия и другите държави членки. Нека да чуем всички добри и идеи за това как се изпълняват екологичните цели. Европейския съюз ще трябва да одобри естествено тези планове, защото ние искаме ОСП да бъде обща и да се основава на постижения и резултати. По отношение на биоразнообразието, ами то конкретно се споменава в документа. Ето го тук пред мен. Погледнете сега, в страница 24 се казва следното. Говори се за намаляването на въздействието на проблемите на недохранването, на затластяването. И вие, останалите, които се изказахте, също май не сте чели документа. Много се говори за тези проблеми. Естествено, че потребителите искат висококачествена храна. Обръщам се към господин Зул имаме висококачествени храни и ние можем даже да ги изнасяме извън Европейския съюз. Поради този износ се създават много работни места. Много от селските райони в някои държави няма да могат да оцелят, само ако има местни пазари и ние трябва да търгуваме в световен план. Това е отговорна политика както за потребителите, така и за фермерите. Господин Лазо Искам да кажа, че полага много усилия за да помогна на държавите членки, що се отнася до изпълнението на политиката. Аз опитвам да смекча тази заплаха, за която вие говорите. Знаете, че фермерите имаха много очаквания за това каква трябва да бъде нашата политика. Хората много се притесняват от инспекции, това е така, това е рационален а, страх, според мен. Господин Кастро, господин Дес а, говориха за нещо подобно. Така че аз а, от кликвам на вашите притеснения. Нов модел на доставки, намаляване на нивото на инспекции, нови технологии, без да има човешка намеса на ниво ферма. Аз съм готов да разгледам вашите предложения. А по отношение на първопричините за миграцията искам да кажа, че подходът трябва да е обратен. Ако използваме технологиите, науката и иновациите за доброто на фермерите в Африка. И ако координираме малко по-добре своята дейност, ще постигнем много. 60% от хората в селските райони в Африка зависят от селско стопанство. Е, имаме възможност да помогнем на тези хора да останат в Африка, а не да идват в Европа. Това е целта на нашата политика. Аз очаквам с нетърпение вашата подкрепа. Знам, че от политическа гледна точка ще се съгласите с мен по този въпрос. Bardzo dziękuję. Zgodnie z благодаря. Както вече съобщих, сега ще преминем нататък е, към следващата поредица от въпроси. По една минута. Господин Декастро ще е първи. Заповядайте. Грация, <clears throat> грация, президент. Грация, комисарио. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, аз прочетох документа. Казвам го от самото начало. И трябва да кажа, че нямам притеснението, което имат други колеги. Те говориха за евентуална ренационализация. Вие казвате, че ОСП е успешна и аз съм е, съгласен с вас. Няма съмнение обаче, господин комисар, че много фермери не са доволни. Много фермери в Великобритания, например, гласуваха за Брексит, е, защото смятат, че ОСП е твърде сложна. Ако вашето съобщение задава промяна на парадигмата и променяме Европа и я правим Европа не на санкциите, а Европа на поощренията, ако искаме да направим Европа, Европа, която да насърчава най-добрите практики, най-добрите екологични практики, ако искаме да спрем с практиките само да наказваме фермерите, които не се подчиняват на Европа, то тогава добре. Това е добра отправна точка и ние ще работим, за да може наистина това да бъде една нова европейска политика, която поставя фермерите на първо място. Мишел Дантен, Албърт Дес работеха много по Омнибус. Вие споменахте по-конкретно младите фермери. Ние увеличихме помощта за тях. Имаме сега по-добро управление на риска чрез стимули. Казвате, че искате хората да останат и да обработват земята. Мисля, че стимулите трябва да станат още по-категорични в това отношение. Нека да не забравяме, господин комисар, че 15 месеца ни отне да бъде прият прословутия омнибус. 15 месеца от представянето на предложението. Беше трудно, но успяхме. Надявам се, че вашето съобщение ще вземе предвид всичко, което се случи и всичко, което казваме днес. Естествено, ще можем да реагираме чак след като се появи конкретното ви предложение. Господин Ропе има думата. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, аз вярвам, че новата ОСП ще бъде справедлива, честна и ще гарантира лоялна конкуренция между всички. Вярвам освен това, че новата ОСП би трябвало да осигурява еднакво финансиране и ценообразуване. Ето една картина от а, Литва тази есен. 20% изглеждаше така, като предишната картина, а сега ето как изглежда на тази втора картина. Ето го оборудването. Фермерите не могат да се справят сами обаче, без държавна помощ, без помощ от Европейския съюз, без солидарност. Без всичко това много фермери просто ще фалират, няма как да оцелеят. Аз вярвам, че литовските фермери, както и фермерите в нашите е, съседи, държави съседи, би трябвало да получават достатъчно голяма помощ. Новата ОСП, освен това, трябва да има и стабилен механизъм за реакция при кризи. Португал atravessa ума да шпиош secas до últimos заедно. Думата има е, господин Мело. Уважаеми господин е, комисар, Португалия преминава през един от най-сериозните периоди на засушаване. Знаете за горските пожарите даже отнеха човешки животи, много обработваема земя става неизползваема, трудно ни е да храним животните си, не е валяло от април и ако не започне да вали скоро, реколтата през 2018 година може да бъде отписана още сега. Какви са мерките, които ще предвидите, за да се справим с това толкова тежко, изключително по своя характер положение. На второ място, относно стратегическия план за ОСП, не смятате ли, че можем да стигнем до изкривяване на конкуренцията? Какво ще е въздействието върху вътрешния пазар? Няма ли риск ОСП да стане малко по-обща, отколкото т.е. малко по-малко обща, отколкото в миналото. И накрая, какво ще кажете за средствата, които са необходими за новите инспекции, за новия контрол, това ще доведе със себе си, според мен, повече бюрокрация за фермерите и цената ще е висока. Аз съм за принципа на субсидиарност. И накрая, кажете нещо по-конкретно относно това какво искате да направите, за да се намали разликата в подкрепата за фермерите е, в различните държави членки. Значи, му подсумуе, конча и пуже, ще помине. Хитрувате, дами и господа. Непрекъснато казвате, че ще сте кратки, а но никога не успявате. Здравейте, аз поздравявам това съобщение на комисията. То е добра основа за бъдещето и също така ни предлага някои възможности за опростяване на ОСП и създаване на възможности за селските стопани подкрепям подхода за преразпределяне на преките плащания. Това би било една много по-уравновесена мярка сега с промените, а не само преките плащания, които в крайна сметка се озовават в ръцете на големите предприятия. Ограничението на преките плащания и а, другите зависимости са все добри решения, които ще се отползват от, за всички ни. Трябва да има а, обаче разграничение между млади селски стопани и новозапочващи селски стопани. Искам да припомня, че вие обещахте а, да бъдат уравновесени и уравнени а, помощите за всички селски стопани в цяла Европа. И въпросът ми е как ще направите така, че обща селско-стопанска политика действително да остане обща. Господин Кюжмюк. Благодаря за думата. Неодавна в нашата комисия говорихме за един доклад от, на Сметната палата за периода 2005-2013. Това е период преди вие да поемете а, темата селско стопанство в комисията. И още тогава имаше две негативни тенденции. На първо място намаляващия брой селски стопанства около хиляда на ден. И една друга негативна тенденция 80% от европейските селски стопани са на 45 години и по-възрастни. Ако тези два процеса продължават, няма да има сигурност на продоволствието в Европа. Не смятате ли, че трябва да се борим с тези тенденции, господин комисар, и може би, ако не е достатъчна ОСП, трябва да се ползват средства от кохезионните фондове. Благодаря, господин председател. И аз а, прочетах доклада а, и на страница 14, може би много от нас са доста озадачени от разликата в приходите на една малка селска стопа, малка ферма и едно голямо предприятие. В нашия случай става въпрос за една трета ако това не се промени, няма как младите навлезнат в сектора, няма как да продължат хората да работят по фермите и селските стопанства, които съществуват и да продължат да зависят от тях хората в селските региони. Трябва да има по-добра цена за техния продукт, но също така и нужната подкрепа да върви към хората, които се нуждаят от нея. В предварителната информация имаше ам, информация за ограничение между 60 и 100 хиляди евро, а, която ще бъде предложена от комисията. Това го няма обаче в окончателния вариант, така че ви задавам този въпрос тази вечер, господин комисар. Ще се присъединете ли към нас и да постигнем справедливост за ОСП и да не продължава тази нечестна ситуация, в която малък брой селски стопани получават огромни суми, а другите недостатъчно. Господин Хотема. Благодаря, господин председател. приветствам това съобщение, господин комисар. Добро е то. Защо? Защото според мен е много добра идеята да има повече ориентация към резултатите в политиката. Защо смятам, че това е важно? Защото това, с което разполагаме сега, е подход, стъпващ на е, измерванията. И всъщност този един начин за никой не е достатъчен, за никой не е подходящ. И това, за което се надявам, е, че действително ще успеете да намерите нова система, която замества всички тези а, мерки, които обсъждаме и тези мерки да бъдат по-съобразени с а, предназначението си и са по-обърнати към а, целите, които трябва да бъдат постигнати и да сме в система по-ориентирана към наградите, отколкото наказанията. И въпросът е а, в каква степен отчитаме а, опита знанията на селския стопанин, в каква степен оставаме на тях отговорността да постигнат определена цел, а не държавите членки да определят целите, някакви програми да определят целите. По-скоро самите селски стопани трябва да определят тези цели. Благодаря, господин председател, комисар. Е, е, е, Хоган, е, години наред говорим за повече е, биоразнообразие, за повече екологични мерки в рамките на селското стопанство. Но като че ли е, изпълнението все още куца. Е, говорите за хуманно отношение към животните, господин комисар. Споменава се и в съобщението, и в вашата информация, но е, очевидно на практика нещата все още не вървят е, чак толкова добре е, е, ако а, поговорим по тези а, въпроси съвсем точно на базата на данните, тогава а, в крайна сметка а, ще а, остане въпроса, който се задават много граждани. Кога Европейската комисия действително ще а, предприеме сериозни мерки за хуманно отношение към животните, кога най-сетне ще се помисли на базата на субсидиите, които се отпускат, дали не трябва да се съкръщават средства в случаите, в които има нарушения. Ето така ще се постигне желания ефект. Господин комисар, Говорихте за упростяване, за модернизация, задължения към резултатите и всичко това, което стру... звучи логично. Но по отношение на намаляването на нашия бюджет, да изпратите избора за политически средства на ниво държави членки ми се струва малко рисковано от европейска гледна точка, при положение, че целите по отношение на околната среда се определят и на още по-високо равнище и имат отношение към единния пазар. Очаквахме такива средства за управление на риска, средства за управление на кризите за това говорихте при подготовката и предишния път, когато говорихме. А, очаквахме една истинска амбиция за бъдещата ОСП, а, тъй като в момента не се справят а, селските стопани, а, като всеки три години нови условия а, им се а, предлагат и просто няма как да се адаптират. А, за ОСП би е, следвало да води до с, е, продукти, които хранят е, европейското население с здравословна и екологична храна. А, можете да разчитате на нашата подкрепа, господин комисар. Mocne, слова, пан посел Яра. Господин Яра. Äh, Благодаря, господин комисар. Подходът е, звучи привлекателно. Е, повече гъвкавост е, за фермерите, по-целенасочени мерки, но струва ми се, трябва да поставим предпоставки тук. Мерките трябва да са целенасочени и същевременно да сложим спирачка на бюрокрацията в държавите членки. Има начин да спрем бюрократичните подходи на държавите членки. Освен това, в рамките на втория стълб така и така има вече екологични мерки, но тогава пък какво става в първия стълб? Трябва да го направим по-целенасочен, повече в полза на фермерите е, и освен това справедливост. Да, нямам нищо против. Е, справедливо разпределяне, преки плащания, но е, трябва да отстраним и различията в държавите членки, защото една държава членка да кажем, земеделския стопанин получава 75 евро на хектар, а в друга държава получава 600. Това е несправедливо. И още нещо смятаме, че можем да подобрим вашето предложение. Последния път с 700 изменения в парламента се опитахме да подобрим текста, който предложи комисията. Ще направим същото и този път, за да ви помогнем, господин комисар. Може би този път не чак толкова много. Госпожа Шраер. Благодаря, господин председател. Аз съм доволна от това е, представяне на съобщението в крайна сметка никой не печели, но и никой не губи. И това, в този смисъл нещата са уравновесени. Естествено, че са необходими повече и конкретни мерки по отношение на околната среда, по отношение на хуманното отношение към животните и здравето на животните, към биологичното разнообразие. И как точно ще изчисляваме нещата? Добре, и същевременно, какво остава за доходите на селскостопанските труженици на работещите в селското стопанство около 20% от всичко, което струва техния продукт. И действително не бива да позволяваме едно неуравновесено разпределяне в полза на многонационалните компании. Нека земеделските стопани получават по-високи доходи. Моя Благодаря, господин а, председател. уважаем господин комисар, субсидиарност, това е важно с държавите членки. Въпросът ми е, когато казвате гъвкавост, говорите ли също за прехвърляне на средства между трите стълба? Няма ли това да отвори вратата към съфинансирането? Не е ли това ясно ренационализиране на ОСП или поне врата, през която може да се случи? На второ място, държавите членки ще са по-прозрачни, ще имат повече отговорности, но ако не стигнат до целите, кой ще отговаря? Държавата членка, селския стопанин, комисията или ако ще наказвате държави членки, как ще се случи това? Ще спрете средства или няма ли това да се отрази много по-зле на селските стопани? И също така, какви са тези преразпределителни е, средства? След като прочетах ограниченията за преките плащания и намаляващите плащания, какво е това преразпределение? Между кои, кого и с каква цел в рамките на една държава членка или не можах да схвана. И накрая, говорите за миграцията. Да, има демографски предизвикателства, но смятате ли, че със средствата за регионално развитие трябва да плащаме полис... политика, която е в съвсем различна част на европейския бюджет, сътрудничество? Трябва ли селското стопанство да отиде там? Господин Калиновски. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. По много различни е, нива на Европейската комисия чуваме е, обявления и изказвания, че ще има въвеждане на предварителни условия за достъп на държавите членки към различните фондове. Мога да си представя подобна ситуация в една или друга държава членка но, или политика, но ми е трудно да си представя как селските стопани трябва да плащат за това, че една, едно или друго правителство нарушава стандартите. Надявам се, че разбирате моята загриженост, когато става въпрос за подобни идеи и се надявам, че ги че споделяте. Държавите членки имат известна гъвкавост, могат да прехвърлят средства между различните стълбове с съответните ограничения, разбира се. Според конкретната ситуация за конкретен регион, смятам, че това е добър инструмент и ми се иска да чуя вашето мнение по въпроса. Чакаме вашите а, законодателни предложения. Благодаря, господин председател, господин комисар. Има няколко интересни момента в това съобщение. И а, много добър поглед о, по отношение на производствената част. Но възникват и няколко въпроса. По-голяма субсидиарност от страна на Европейския съюз. Това е въпрос а, по а, два начина. Резултатите на вътрешния пазар има разлика в държавите членки. Отварянето към вътрешния пазар и евентуалната възможност за съфинансиране. Това е моята загриженост. Мисля, че трябва да има повече яснота по отношение на субсидиарността, както и промените, които въвеждате, за които говорите в а, пазарните средства. Говорим за пазара, но не се говори за конкретните изменения, които ще се въведат. Имаме стандарти за нелоялни практики, но те трябва да са част от конкретна мярка. Тъй, че тези средства за пазара, не знаем много за тях. Аз също работя с нашето правителство, но смятам, че и вие трябва да работите с вашите колеги комисари, за да не остават повече средства за други политики и да не се обръща достатъчно внимание на селско-стопанската политика. И още един въпрос. А, юни, може ли нещо да се приеме, ако няма рамков бюджет до март 2019 година? Смятате ли, че това е възможно? Какво се случва с био а, селското стопанство? Като че ли го забравихме? Знам, че вие смятате, че това ще се приеме, но според мен е по-скоро невъзможно. Е, благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за съобщението. Няколко интересни елемента виждаме. Е, сравнението с рамковата директива за водите, която определя е, целите е, и остава на държавите членки да ги изпълнят. Мисля, че това е идеята, която се опитвате тук да приложите. И също така идеите за съфинансирането, която предизвиква известни притеснения във връзка с по отношение на приложението. Предишния преглед на ОСП много чудесни идеи имахме. Много хубави предложения бяха направени, но след това, като се завъртя мелницата и а, трябваше да приложим всичко това на практика, видяхме, че не става а, на място. Ето защо трябва да се разгледат и други а, предложения, освен тези, които вие правите, които идват от а, ниво държави членки, за да можем да имаме сигурност, че ще има възможност за приложение. И това да остане една, едно досие, което действително е селско стопанство. Струва ми се, че липсва един абзац за това, което се случва в света. Тъй като ако разглеждаме нашата собствена рамка, трябва да се обърнем и навън, за да видим там какво става и много от предложенията, които се правят, не проистичат от вътрешното ни състояние. И също така в вашия текст няма нищо за Брексит, няма нищо за управлението на кризите, макар че когато обсъждахме Омнибус предложението, че в следващия преглед на ОСП ще има предложение по отношение на кризата. Съжалявам, че се разпрострях толкова много, казва оратора. Госпожа Матинес. Магинес. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Мисля, че няколко пъти трябва да се прочете това съобщение, за да го схване човек. Въпросът ми е. А, основното плащане и връзката му с а, плащанията за екологизиране оставате ли на това, което заявихте преди това? много добра структура на почвите и такъв тип условия. Ще могат ли, това като предложение го имаше преди да е, влезне в, е, в писаното тук. Също така, вие говорите е, за това, че държавите членки трябва да имат повече е, отговорности. Е, всъщност, е, като че ли отговаряте на това, което ние вие казваме. Ние винаги се оплакваме от комисията и държавите членки сочат комисията и ето сега вие ни казвате, че ще оставите на държавите членки да се справят. Два момента. Как определяте истински активен селски стопанин. Трудно успяхме да определим какво е активен селски стопанин, така че мисля, че ще е още по-трудно и на ниво държави членки. Ще продължим да четем този документ и трябва наистина да се съсредоточим върху това, което може да се постигне. Господин Сантос. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Хубаво е, че комисията се ангажира с теми като разнообразяване на селско-стопанската дейност и а, вниманието към кръговата економика, заетостта на младите и така нататък. Все теми, които трябва да вземем предвид, за да адаптираме селското стопанство към бъдещето. Но възникват и въпроси. Управлението на риска. Комисията трябва да гарантира, че има нужните средства, които да предпазят селските стопани от резките промени в пазара. Не е ясна позицията ви по отношение на съфинансирането и преките а, плащания. А, като че ли а, бяхме чули преди, но тя не фигурира в съобщението, каква е тя, а, господин комисар. Също така връзките с другите политики и оптимизирането на използването на а, фондовете, връзката с селските региони, как ще проработят тези механизми. добре дошъл. Обикновено а, няма а, тук много хора. Хубаво е, че толкова сме се събрали, значи нещо важно се случва. Вие казахте, че сближаването вече фигурира при плащанията и разпре правилното разпределение на средствата, подкрепата за екологичното и фамилното селско стопанство са важни неща. Ако действително е така, какво може да спре националните правителства да объркат нещата и както се случи и в Ирландия? държави има, които ще получат а, 28 вместо 41 или 11 милиона, което е, би било сравнението с е, предишния период. И до 2020 бихме стигнали до ситуация, в която някои сърски стопани ще получат 700 е, евро на хектар, а други 160 евро. Това е всъщност системата, за която, която вие искате да предотвратите, но какви са спирачките да се случи отново? Когато говорим за четенето на документи и точността, и тук казахте и пред комисията за контрол на бюджета, е, че плащанията стъпват само на а, територията, на а, земята, която имат селските стопани. Това не е така, освен в държавите, в които а, е направено така, че да има плоски плащания. Не е вярно това, което вие а, казвате. А, какво какви са гаранциите, че няма да се объркат нещата на национално равнище. Аз гарантирам, че на нашето национално равнище това ще стане. Не съм съгласен с вас, господин Фланеган, казва председателя. Не е вярно, че ни е празна залата редовно, само веднъж се е случило. Благодаря, господин председател. Господин комисар, някои от въпросите действително са интересни. Когато говорим за ОСП естествено е необходим нов подход, е, е, включително и при разпределянето на плащанията. С е, моя колега Дес предложихме една схема още преди 7 години и работихме по нея, но нищо не е направено и до този момент. Надявам се, че този път ще има повече инвестиции и иновации най-вече в е, зеленчукопроизводството, естествено е, е много важно да продължим е, програмите, с които сме започнали. Изчисляването на премиите по първия стълб. Тук нищо не се променя. И действително, ние плащаме и днес премии, които и в моята страна, и в Италия се е, определят на практика на едни исторически е, ставки от е, е близо 70 е, години насам и действително се получава изкривяване в е, рамките на конкуренцията и между държавите трябва да има сближаване, но и в рамките на самите държави между отделните региони също. Благодаря, господин председател. Мисля, че а, не си държите а, съвсем на думата. Преди минала, мината седмица имаше един документ, който беше изпра, а, изпратен. В него имаше точка 4.2, а в този, който днес беше одобрен, няма точка 4.2. И днес не я засегнахте, защото е най-политическата тема. Днес а, предлагате а, една нова ОСП, която да включва и темата за миграция. Това ли е новата ви идея? Скандално е това вие а, е, зам... просто ще замените селските стопани, които се самоубиват с мигранти. Вашата политика е самоубийствена, господин комисар. Вие напълно вървите в разрез с желанието на хората. Не, не искаме а, е, мигранти и със сигурност не в селските райони. No ale sporo pracy mamy jeszcze w rolnictwie. Pan poseł Nekow. Господин Неков. Господин Хоган, мисля, че предложената от вас комуникация дава някои насоки, които ще дадат глътка надежда на фермерите в Европа. Има нещо, което обаче констатирах с притеснение, като разлика в различните версии на документа. И го намирам за притеснително. В ранната версия на тази комуникация пишеше следното – ОСП трябва да продължи да намаля разликите в средната подкрепа между държавите членки, докато сега четем, следва да се намалят различията между държавите членки, що се отнася до подпомагането по ОСП. Аз не смятам, че това е просто граматически нюанс. Приемам с притеснение промяната в тази риторика. Смятам за недопустимо да, да не бъде заложено в политиката, която ще бъде до 2028 година, най-накрая производителите от целия Европейски съюз да получават еднакво финансиране. Несправедливо е за страните от разширяване от 2004, 2007 и 2013 година в условията на единен пазар с еднакво законодателство да има различна форма на подкрепа. Поемате ли ангажимент, че ще се борите за изравняването на тези плащания? Благодаря. Хойбуш.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 Говорите за нов вид е, сълскостопанска политика, е, в която се формулират ясни цели и е, нещата зависят вече от държавите членки как ще постигнат целите. Добре, вие казахте, че до сега винаги сме определяли и целите и сме определяли мерките за постигане на тези цели в е, втория стълб е, е, и до сега държавите членки в крайна сметка взимат решенията за отделните програми, които ще реализират. Да, независимо от всичко не можем да постигнем целите имаме общи проблеми, имаме проблеми във връзка с биологичното разнообразие, с околната среда, с хуманното отношение към животните, с отмирането на някои видове. Не можем да предоставим нещата само на държавите членки. За целта е важно, естествено, много-много точно определене на целите, добър мониторинг, много добре и точно премислени индикатори. За момента обаче документът е доста разводнен и ако така останат нещата, няма да стане никаква реформа. Господин Бран. Благодаря, господин е, председател, господин комисар. Е, е, трябва да се извиня, че малко закъснях и не можах да чуя в началото вашето изложение. 9% от площа всъщност е селскостопански залесена е, река. Е, това е, е, много важно, естествено, и за опазване на околната среда, за качеството на е, продуктите, за биологичното разнообразие. Така че агролесничейството е изключително важно за Европа. Ето тук можете да прочетете и малко повече в тази е, красива брошура. Чух, че е, сте казали в началото, че Брюксел от тук нататък вече няма да диктува, така да се каже, начина по който ще се е, е, подхожда към е, отделните сълско-стопански площи и е, как точно ще се заплаща е, на хектар е, всичко това в рамките на отделните държави членки. Бих е, попитал все пак как ще включите и агролесничеството в рамките на традиционното земеделие. И какво предвиждате в тази връзка? Благодаря ви. Господин Буда има думата. Благодаря, господин комисар. Ценим високо документа, който ни изпратихте. Благодаря ви за подкрепата за селските стопани. Въпросът ни е за преките плащания. Вие казахте, че това е важна възможност за сигурност със селските стопани компании. Може да дадете повече информация за линеарността на преките плащания. Вие споменахте и плана Юнкер, или поне изказването на господин Юнкер за равенството между север и юг и изток и запад. ОСП би трябвало да намали разликите, но ни притеснява линейния характер на плащанията в а, посоката изток-запад. Как ще разгледаме преките плащания? Ще има ли таван или не? Би трябвало да се изхожда от а, по един и същи начин да се формира това а, пряко плащане, защото сме част от един вътрешен пазар. Благодаря. Я вам такива питания. Po pierwsze, po wspólne unijne cele. Ако нямате нищо против, я аз ще ви задам въпрос. Имаме общи цели. Държавите членки ще отговарят за а, стратегията във връзка с изпълнението а, на целите стратегиите на националните държави ще бъдат приемани е, и одобрявани от комисията. Какви ще бъдат критериите при е, приемането на тези стратегии е, и каква ще бъде структурата на тази стратегия? Нещо като стратегически план, който трябва да включва конкретни мерки. Естествено, Всичко може да се разработва по-нататък допълнително, но ние все пак трябва да имаме някаква идея как точно ще изглежда тази стратегия. Пазари, пазарна стабилност, кризи, доходи, постъпления и така нататък. Всичко това естествено е изключително важно. Външните обстоятелства също оказват влияние върху нашата ОСП новата ОСП трябва да се е, започне да се прилага е, най-късно през 2021 година, т.е. имаме около 3 години и половина. Междувременно вече ще започне да действа омнибус е, и ние се надяваме, че ще има някакво упростяване на системата за земеделските стопани. Всички ние говорим за това, че желаем една ефективно работеща, солидна ОСП. И затова се нуждаем от пари. Но като имаме предвид предстоящия Брексит, откъде ще дойдат парите в бюджета, за да финансираме всичко това, което желаем да постигнем? Естествено, в рамките на политиката на сближаване има и други източници, но в бюджета ще се открие дупка в резултат на Брексит и ние трябва да намерим допълнителни финансови източници на европейско равнище. Така че е, липсващите средства в резултат на Брексит ще трябва да се е, заместят от постъпленията от другите държави членки в Европейския съюз. Тоест, от бюджетите на държавите членки трябва да е, има е, прехвърляне на средства само за целите на ОСП. За да е, запазим нашата конкурентоспособност. Трябва да сме съвсем честни и да говорим открито един с друг – Смятате ли, че съвета е, ще е, повиши средствата за селско стопанство в рамките на бюджета? Едва ли. Е, съжалявам, сложен въпрос и неприятен, може би, но той също трябва да се обсъди. И така, имате думата, господин комисар. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха. И ще кажа първо че в рамките на съобщението още не сме обсъждали бюджетните въпроси, но много се надявам, че ще има предложение от комисията и то през следващите месеци. Това е информацията, която мога да ви дам. Много от вас попитаха какво ще направим във връзка с бюджета след Брексит да, годишно ще липсват около 22 милиарда. А това означава естествено че е, ще трябва е, да се повишат вноските на държавите членки е, повече, отколкото е 1% от БВП. Ще имат нужда от допълнителни средства не само за ОСП, но и за отбранителната политика на Европейския съюз, както и в други сектори. И така, е, на практика, е, постъпленията в бюджета трябва да са повече, отколкото разходите. Това е, в крайна сметка, принцип в бюджетната политика, но за сега се очертава точно друга картина, ако държавите членки не желаят да внасят повече в бюджета на Европейския съюз. Така че е, това е единственото, което мога да кажа. Е, Министрите на финансите, според мен, ще направят точно това и ще го предложат най-малко през следващите месеци и Въпросът за цените е изключително важен. Регламента Омнибус ще свърши чудесна работа по отношение на стабилизирането, по отношение на организациите на производителите и техните правомощия. Е, неща, които са свързани в крайна сметка и с е, площа, е, и с земята, но и с пазара. И така ще имаме повече възможности за гарантиране и осигуряване на фермерите. Аз много благодаря за това, че вие поработихте по регламента Омнибус и в крайна сметка го приехме в, според мен, добра форма. Благодаря ви. Е, естествено, е, бюджетните е, проблеми са свързани с много различни кризи и събития и те трябва да се решават също постепенно имаше е, е, природни бедствия и в Испания, и в е, Финландия, и в Балтийските страна, е, страни, и в Гърция, в Италия и така нататък. А, аз продължавам да разчитам на солидарността между държавите членки, е, които е, са е, пострадали и в крайна сметка тази солидарност се отползва и с земеделските стопани. не бих е, могъл да е, така, управлявам времето и да е, поръчвам дъжд или да спирам пожарите. За съжаление, не, не съм отговорен за <laughs> климатичните условия. Знае колко бедствено бе положението на заведелските стопани в Португалия. Вие казвате, да, добре, 6 месеца не сте имали в Португалия дъждове, никакви валежи, но не държите мен отговорен за това, нали? Естествено, продължаваме с някои от защитните мерки за единния пазар в рамките на ОСП. И Сближаването естествено е част от е, бюджетния въпрос. Колкото повече средства имаме и можем да влагаме, да инвестираме именно в тези процеси на сближаване, толкова по-бързо ще напредваме. Е, но нека да предприемем необходимите е, мерки. Е, нека държавите членки да се споразумеят, е, е, нека да видим какво ще може да се постигне и по линия на бюджета и естествено в рамките на тази еволюция на ОСП. Да, има проблеми е, по отношение на приемствеността, по отношение на застаряващото поколение фермери. Е, точно за това се опитваме да насърчим не само процеса на наследяване, но и приемствеността, но и младите земеделски стопани, начинаещите. Новата система, която тревожи някой от вас, просто защото някои хора извън тази зала не я разбират. Тази нова система се опитва да идентифицира потребностите, да определи целите и да постигне целите. И съобщението, което представям днес, е всъщност само основния документ. Ще трябва да се предвиди на помощта за фермерите ще трябва да се предвидят и а, е, а, е, помощите. А, е, комисията ще трябва да извърши оценка на а, въздействието на а, съответните мерки. Всичко това естествено е предназначено единствено за защита, за опазване на тази именно обща, е, обща европейска част от сълскостопанската политика. В контекста на субсидиарността е, ние предлагаме малко повече гъвкавост на земеделските стопани и на държавите членки, за да се постигнат е, целите в рамките на ОСП. Е, да, аз разбирам, е, че в Германия има известни е, трудности. Е, вашия федерален министр, господин Шмидт, всъщност на месечна база определя, така да се каже, средствата, които могат да се разпределят в рамките на плащанията на ОСП. Ето това именно е субсидиарността на практика в е, е, Германия е, по отношение на отделните федерални провинции и е, селските райони. А що се отнася до екологичните мерки, нека да ви кажа, че е, бихме желали да постигнем много по- е, добър резултат е, за екологичните, е, за опазването на околната среда, за опазването на климата в рамките на действащата система на екологичните мерки. И е, в някои случаи, когато говорим за плащанията, основани на земята или плащанията, основани на площ, съществува неяснота. яснота има искания и определени критерии по отношение на отпускането на тези плащания. ние свързваме нещата и с новите технологии и с инспекциите. В някои случаи дори инспекциите стават и без физическо присъствие на съответното земя, на съответната площ. Има обаче припокриване в рамките на системите за контрол и проверките и на европейско равнище, и на национално равнище. И затова ние предвиждаме упростяване в системата на контрола от 5% на 1%. Е, но желаем е, е, е, да постигнем една много по-висока амбиция по отношение на околната среда и климата като цяло. И разчитаме най-вече на е, държавите членки. Много пъти заявихте, че мерките, които Брюксел предприема, не помагат на околната среда. Имаме нужда от е, повече и по-качествена риба, постоянни пад пасища, биоразнообразие и какво ли още не. Комисията ще одобри е, предложения за конкретни цели, за това какво е, смятаме всички, че трябва да постигнем. Да се надяваме, че наистина комисията ще одобри конкретни планове. Мисля, че онова, което каза господин Козмюк е, е удивително. Е, възможността да се прехвърлят средства от кохезионната политика. Аз лично съм за Знаете, че кохезионната политика и ОСП са най-големите потребители на европейски средства. Винаги има компенсация, уравновесяване между двете. Аз не възразявам, тъй като съм комисар по сърското стопанство спрямо това, което предлагате, но съм убеден, че ще има държави членки, които ще имат особено мнение по въпроса. Справедливото разпределение на плащанията. Много хора ги споменаха, сред които господин Фланаган, например. Тук в документа отпред някъде в първата част. Не мога сега да цитирам цифрите. Отново казвам, става дума за бюджетни въпроси и не мога да споменавам средствата точно на този етап. Искам да кажа обаче, че има преразпределение на средствата за малките фермери. Всичко това, наред с всички други аспекти, свързани с конкретното финансиране, ще бъде обект на решение от страна на съзаконодателите. Всички други мерки ще зависят пък от това решение. Искаме да има по-добро изпълнение и да има по-малко жалби. Естествено, че взимаме предвид интересите на фермерите. Някой говори за хуманното отношение към животните. Госпожа Хазекамп, ако не се лъжи. Мисля, че ако не друго, поне признаваме, че хуманното отношение към животните е конкретен проблем. И имаме мерки, имаме решения за подобряване на положението. Е, колегата Донахил, е, всички ваши цели трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия на европейско ниво. Надявам се, че така ще ви успокоя. Не става дума за ренационализация на политиката. Ние се опитваме просто да опростим тази политика. Аз съм съгласен с господин Яр, че трябва да внимаваме с допълнителното законодателство в конкретните държави. По-настоящем има много такова, включително във вашата държава, господин Яр. И трябва да работим по-активно в бъдеще, за да гарантираме, че цялата тази бюрокрация, излишна бюрокрация, която се налага на фермерите, в крайна сметка ще бъде наблюдавана по-ефикасно. И комисията ще работи по-активно точно в тази връзка. Можем да направим това в контекста на постигането на нашите цели. А какво ще стане с целите, които не се изпълняват? Ами ще има санкции, свързани с парите. Това е пределно ясно. Ако след конкретни години не са постигнати целите, ще трябва да се е, изпълнят мерките, свързани с временното спиране на плащанията. И когато държавите членки изпълнят целите, които са договорили, тогава ще отпуснем отново средствата. Това е единствения начин да се гарантира, че средствата на европейските данакоплаци отиват по предназначение. И това е единствения начин да се заставят държавите членки да приложат онова, което сме договорили. Е, договорили. Не говорим за повече пари за миграция. Не, ние говорим за ролята на сърското стопанство в а, тази мащабна политика по миграция. Знаете, че миналата седмица ЕИБ даде ход на една мащабна инвестиционна програма за Европейския съюз. Аз а, не казвам, че пари от ОСП ще отиват а, направо в Африка за напредък. Не, ние с нашите африкански партньори и с помощта на ЕИБ можем да е, изпращаме обикновени е, средства за там, но е, не казвам, че това ще е по начина, по който вие казвате. Ние сътрудничим и сега с някои държави, само че не в степента, в която ни се иска. Искаме да се справим с миграцията, като цяло, тъй като миграцията ще е проблеми в идните години. Селското стопанство има своята роля в справянето с проблема. До сега то е било подценявано, що се отнася до премахването на първо причините за миграцията. Вече ви казах, че 60% от економическата дейност на някои държави в Африка се свежда до селското стопанство. Всички жени в някои страни са заети само в селското стопанство. Същото въжи и за младите хора. И ние имаме допълнителна полза, която можем да дадем на този континент. По този начин ще помогнем и на Европа Европейския съюз, не само на Африка. Искаме хората да могат да се изхранват сами, да отглеждат собствените си растения, да, да продават продукция. Ако успеят да го правят, това ще е много добре ще работим с държавите членки, а не с регионите по отношение на неизпълнението. Знаете, че има национални рамки в момента в рамките на развитието на селските райони. Ще се занимаваме с държавите членки. Те отговарят за регионите. Няма да се занимаваме с самите региони. По отношение на прехвърлянето на средства между един стълб или друг, тази практика съществува, ние не предвиждаме големи промени, само че искаме да видим защо парите се преместват. Ако имаме агроекологични основания, сме за преместването на пари. Ние знаете, че трябва да защитим природните си ресурси, например. Много въпроси бяха зададени относно вътрешния пазар и субсидиарността. Надявам се, че моите предишни отговори са ви показали как работи системата и се надявам, че съм ви успокоил. Аз не вярвам, казвам това откровено, не вярвам в съфинансирането. Знаете, че има едно противоречиво предложение за съфинансиране по първия стълб. Това е част от документа за размисъл. Някои държави членки се застъпват за тази идея. Знаете, че държавите членки ще трябва да вземат решението и Европейския парламент, между другото. Що се отнася до, до финансирането, бъдещото финансиране на ОСП? Мисля, че цифрите и таблиците, които ще бъдат представени, ще ви покажат кои са победителите, печелещите или губещите. Няма да има анонимност в това отношение. Изградили сме пазарни инструменти по отношение на хранителната верига. Знаете, че в нашата работна програма за 2018 година говорим за нелоялните търговски практики, за прозрачността на пазарите, говорим за това как можем да внесем равновесие в правомощията, равновесие по отношение на правата на фермерите в рамките на, на веригата на храните. И аз се надявам, че ще мога да помогна през 2018 година и че ще можем да разгледаме и допълнителни предложения, по силата на които ще има пазарни инструменти за справяне с кризите. Аз съм за ОСП. Винаги ще я защитавам, но знаете, че съм самичък. И когато на някого се полагат 38 8% от цялостния бюджет, има много хора, които искат да му вземат част от този бюджет. Други комисари също ще работят по всички тези въпроси. Естествено, решението ще бъде взето в зависимост от това как ще се запълни пропуска в европейския бюджет след като Великобритания си тръгне. Благодаря на усилията на испанското правителство в това отношение, между другото. Е, споменахте някои притеснения във връзка с междуведомствените консултации. Е, знаете, че има консултации, които се провеждат е, между различните институции и сълското стопанство винаги е обект на разглеждане между много различни генерални дирекции. Някои хора, даже вие самия споменахте мерките свързани с управлението на риска, управлението на кризи. Ние посочваме с пръст тези въпроси на страница 17 и страница 18. Не искам да кажа, че сега би трябвало да придадем малко плътност чрез законодателното предложение. Можем да използваме за основа добрата работа по омнибус. Това не трябва да става за сметка на преките плащания. Имам предвид по-добрите инструменти за управление на риска. Госпожо Магинес, аз вярвам, че е, опазването има своята роля в рамките на селското стопанство, особено що се отнася до мерките познати като е, мерки, които е, се, не се свързват с обработка на почвата или отсъствието на оран. А, мисля, че това отговаря на цялостните екологични цели, които имаме. И имаме планове за управление, които ще дадат възможност на държавите членки да проявят гъвкавост. И ако те са доволни, ако те изпълнят целите и съответно комисията смята, че целите са изпълнени, изпълнени, ако не се въвежда допълнителна бюрокрация, то тогава ние в комисията ще бъдем отворени за предложения. Мисля, че трябва да се използват най-добрите практики от държавите членки в Европейския съюз. Отдавна сме признали, че подхода, който е с един аршин за всички, отдавна не работи. Аз знам какви проблеми имат фермерите. Ние казваме на държавите членки, че трябва да положат малко повече усилия, например, по отношение на определението активен фермер. Всъщност самите държави членки трябва да определят какво представляват активните фермери. И ами това са хора, които обработват земята и които печелят от обработката на земята, а не хора, които инвестират само в покупката на земи. И тук даваме приоритет на младите хора, естествено. Вече споменах това, е, което каза господин Фланаган за таваните. Какво казвате? Има комисар, е, коментар, извинете, извън микрофон. Е, ако стигнем до задължителен характер, значи държавите членки ще трябва да изпълнят тази цел и Европейската комисия ще даде своя принос. Ние ще гарантираме, че това е част от цялостния план, който представят държавите членки. Вие говорите за различните права, които имат държавите. Това е много сложен въпрос и той трябва да бъде разгледан в контекста и на проблема за справедливостта при разпределението на плащанията. По отношение на организациите на производителите, господин Дорфман, ние подкрепяме кооперативите, подкрепяме организациите на производителите, подкрепяме ги така както можем. Искаме те да имат по- силно право на глас. Госпожа Схрайер спомена справедливото разпределение на плащанията. Аз ще разгледам този въпрос, когато се вземем със самото законодателство, ще видим какъв ще е бюджета, какво ще бъде първоначалното предложение на комисията за бюджета. Не мога да отговоря сега на този въпрос, защото не знаем какъв ще е бюджета. Знаете, че аз съм за това да даваме пари на самите фермери, вместо да даваме парите на инвеститорите. И парите за фермерите трябва да са на първо място. Фермерите трябва да са първите бенефициенти. Има схеми в момента, които са доброволни, които може да използваме, когато определяме бъдещето. Разочарован съм, че господин Франт не е тук. Той направи е, коментар и каза, че аз не помагам на хората, които се самоубиват, а помагам на мигрантите. Няма да отговарям на такъв коментар. Ще се отнеса с чисто презрение. Искам да кажа, че аз работя в една доброволна организация и помагам за събирането на средства за хора, които са извършили самоубийство, хора от селското стопанство и няма нужда господин Ферант да ми казва какво да правя. Аз съм запознат с мъката на тези семейства. Е, съгласен сте по този въпрос, така ли? Благодаря ви, господин Фламеден. На следващия въпрос. Госпожа Хюберт спомена какво ще стане с показателите? Как да имаме показатели, които да работят? Ами, това е тест дали ще постигнем своите цели по силата на новата система за изпълнението. Имаме показатели за изпълнение, за постигна на конкретни резултати. Целта на всичко това е да се гарантира, че плановете, които са договорени между държавите членки и комисията, наистина се изпълняват. Имаме критерии, както казахте и вие, господин председател, критерии, които наистина трябва да се спазват. Ще следим какво става с напредъка. Обръщам се е, към вас още веднъж, е, тъй като вие говорихте и за околната среда. Е, организациите от сферата на околната среда също трябва да работят активно, точно както организациите на фермерите. Сега имаме възможност за по-голямо сътрудничество между заинтересованите страни от селското стопанство и екологията. Е, екологичните НПО признават по-настоящем, че е, фермерите са основните лица, които прилагат много от екологичните мерки и трябва да се заложи на фермерите, когато те помагат на околната среда. Фермерите са е, попечителите на околната среда. Те са защитниците на околната среда. Много искаме от тях, естествено, но на тях трябва да им се плати, за да е, извършват е, екосистемни услуги за благото на цялото общество. Това е предизвикателство пред всички нас. И накрая, искам да се обърна към всички вас, госпожи и господа, аз вярвам, че сближаването е много важно. Ще е труден този въпрос, винаги е труден този въпрос за решаване, но ние искаме да изпълним това, което каза председателя Юнкер, да минем към приравняване на плащанията в бъдеще и ако в крайна сметка сме в съюз на равни и имаме общи цели, то би трябвало да се придвижим в тази посока. Бюджетният процес ще ни покаже докъде може да стигнем в следващите 7 години, но това е една една цел. Ако има повече средства за ОСП, ако има средства, които да дойдат от България или от други места, аз съм готов да ви подкрепя. Нетните платци ще имат право на глас, както и нетните получатели няма да е лесен този въпрос за решаване. Със законодателите ще решават. Този въпрос не може да се реши само за една вечер, чрез штракване на пръсти. Ще има политически дебат, ще има цялостен политически процес. Ще видим какво ще станем. Много е важно да има силна ОСП и е много важно да имаме такава ОСП, категорична ОСП, за да стигнем до резултата, който вие и аз искаме. Благодаря by Bóg, by była to solidna i dobrze дофинансована ВПР. Да се надяваме, че ще имаме една добра и добре финансирана обща селско-стопанска политика. И така, дами и господа, господин комисаря Хоган представи пред нас своето съобщение и той има своята политическа важност. Ценим този сигнал, това послание и му благодарим за това, че ни отдели време тази вечер. Благодарим му за това, че сподели подробности по предложението си тази вечер. Ще имаме време да изчетем документа. Всички имаме много въпроси, съмнения, загриженост, тъй като не знаем каква ще е бъдещата динамика в Европейския съюз. Не знаем дали ще можем да приемем това законодателно предложение преди изборите през 2019 година. Споделяме вашата убеденост и апела ви, че трябва ОСП да бъде обща и обсъдена с другите членове на този парламент, с другите а, правителства на другите държави и да има съпосочност на средствата, тъй като средствата, парите са важни. когато се срещнем с комисаря, отговарящ за бюджета, ще имаме доста време, за да задаваме въпроси, които ни вълнуват. Следващото заседание ще бъде в понеделник в 3 часа. Благодаря ви, е, господин комисар, че бяхте сред нас. Благодаря на всички вас, които бяхте тук. Благодаря на всички от вашия екип. Е, благодаря и на нашите а, е, гости от други институции. Благодаря. Thank you.